Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt Уважаеми, уважаеми дами и господа, моля, заемете мастата си и а, не вдигайте шум. Ако обичате, не вдигайте шум. Заемете местата си. Може ли да помолите тези хора да престанат да приказват? Ich äh, möchte Sie sehr herzlich begrüßen, Herr Добре дошли, господин министър-председател. Това е първото ви официално посещение. This is our staff people. Could you please be quiet? Ако обичате, може ли да запазите тишина? Ich möchte Sie, Herr Minister... Уважаеми господин министър-председател, добре дошъл на това първо официално посещение в Брюксел тук присъствате на съвместно заседание на комисията по външни работи и двете и под комисии. Ще помоля след моите встъпителни думи и техните председатели да кажат нещо. Мисля, че Европейският парламент в момента наблюдава, не само наблюдава с огромен интерес събитията в Тунис, но се и опитва да подкрепи демократичните тенденции. Там дори Тунис, мога да кажа, че е една от приоритетните страни. Имаме чудесно сътрудничество с туниския парламент в рамките на нашите мисии за подкрепа на демокрацията. Мисля, че Тунис в сравнение с някои други страни в региона наистина претърпява обнадеждаващо развитие. И ние ще сме любопитни да чуем как вие оценявате перспективите, но смятам, че и в наш интерес развитието да продължи в същия дух, за да може Средизем, Средиземно море, което е нашето общо маре, Ностром, да престане да бъде стена, а да ни а, обединява, да няма беж... а, нещастия с бежанци, както до сега. Е, deswegen sind wir auch bei dem Review dieses Prozesses, um auf diese Art und Weise Äh, voranzugehen. Mich, äh, uns interessieren auch ние äh, много се интересуваме от сътрудничеството с вас и от вашето сътрудничество с други страни. Наскоро и подписахте споразумение с Съединените щати, наречено Major Non-Ally. Много ми е интересно да чуя какво разбирате под това. Много ми е любопитно да видя и как се развиват отношенията ви с Европол. Любопитен съм да чуя за економическата и социалната обстановка в вашата страна, преди всичко за социалното положение, защото тези елементи са много важни за политическата стабилност, респективно за готовността да се инвестира в вашата страна. Нещо, което пък е необходимо за страната, за да се подкрепи демократичният процес. Затова още веднъж ви благодаря, че дойдохте при нас и ни отделихте време и усилия за този разговор. Господин Банциано. Е, мерси, месье президент. Е, мерси, месье Есид. Е, мерси, месье Шилай. Благодаря, господин Есит. Благодаря господин Шилайфа за това, че дойдохте да посетите Европейския парламент и да обмените с нас последните новини от Тунис. Аз също имах възможност да участвам в мисията от наблюдатели на изборите и бях е, силно впечатлена от е, участието най-вече на гражданското общество в Тунис. Мисля, че това е, е вашето най-голямо предимство, вашето гражданско общество. Европейския парламент е поел категорично ангажимента да подкрепи вашия парламент. Едно от заключенията е, на наблюдателите на изборите е да можем да работим в сътрудничество с депутатите в Тунис, най-вече с най-младите депутати, също така с жените, да намерим време за обмен на възгледи, може би за обучение, е, обмен на добри практики и за това ви предлагам е, да е, се займете с е, това предложение на нашия парламент. Благодаря ви. Поздравявам ви за работата, която вършите в момента. Тунис е ориентир за целия средиземноморски район и ние сме готови да подкрепим работата ви. Благодаря ви и ви поздравлявам. Това е господин Брок. Äh, das Wort hat äh, Frau Fotiga. Ah, Herr Stetina. Thank you for the floor, Mr. Chair. Äh, Já poprosím svých slovenských kolegů. Ще помоля словашкия колега да ми даде възможност да говоря словашки. Уважаеми господин министър-председател, Позволете ми да кажа следното. Имаме много общи неща. Онова, което е общо между нас са не само усилията за постигане на демокрация, има и още нещо, а именно прекрасното Средиземноморие. То е общо за нас. И мисля, че Средиземно море е онова, което ни обединява най-силно. Но ми се ще да ви поставя, поставя конкретен въпрос. Напоследък Европейският съюз взе решение да води борба с трафикантите на хора в Средиземно море. За целта ще се създаде мисия. Ще ви бъда много благодарен да чуя вашето мнение по този въпрос и как си представяте сътрудничество в тази област. Благодаря. Заповядайте, господин министр-председател. Honorable député, mesdames et messieurs. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, За мен е огромно удоволствие да се изкажа пред а, вашият парламент и държа да ви благодаря за гостоприемният прием, с който ме приехте. За мен е удоволствие да споделя днес с вас тук в Европейският парламент е, няколко от моите виждания за положението в и бъдещето на страната ни и на отношенията ни с Европейския съюз. Бих искал също така да приветствам и да подчертая важната роля, която играе Европейският парламент в борбата за правата на човека и държа да ви благодаря изрично за непрестанната подкрепа, която оказва Европейският парламент от 2011 година на Тунис по пътя към демокрацията. Демокрация, която се основава на основните ценности на свобода, равенство и демокрация. Държа също така да благодаря на всички членове и високо поставени служители на Европейският парламент за ангажимент поет в интерес на Тунис. Уважаеми господ... дами и господа, членове на Европейски парламент, от последното ми посещение тук през 2011 година се случиха много промени в Тунис. Ще се съгласите с мен ние открихме нова страница в историята на страната ни. Приемането на 27 януари 2014 година на новата конституция сложи начало на Втората република и <clears throat> беше ясен ангажимент за желанието на тунизийският народ за свобода и демокрация. Тя ясно основава новата република възоснова на правовата държава, универсалното естество на правата на човека и тяхният всеобхватен характер, включително и демократичните права. Конституцията ни поставя основите за една демокрация на участието на трите равнища на управление местно, регионално и национално. изборите проведени през октомври 2014 година, законодателни избори и изборите през месец ноември и декември, ми дават още една допълнителна възможност да изкажа най-искрената си благодарност за подкрепата, оказана от страна на Европейският парламент в контекста на мисиите за наблюдение на изборите. Тези избори бяха определени като свободни, прозрачни и отговарящи на международните стандарти от местните, регионални и международни наблюдателни. По този начин сложихме край на периодът на преход и създадохме едни легитимни и трайни институции, които съставляват правовата държава. Както знаете, Преходът към демокрация не беше лесен, но тунизийският народ се заложи на диалогът и консенсуса, като по този начин допринесе с опита си за изграждането на тунизийската демокрация. И този опит е безпредседентен в един регион на постоянна нестабилност един контекст, който обедини тунизийските граждани около толерантността и диалогът и в отказа на екстремизма и насилието. Дами и господа, резултатите постигнати до момента свидетелстват за корените демократични промени в страната и за динамиката на реформите в страната. Това е едно постижение, което трябва да се подкрепя ежедневно с усилията на всички сили в страната. Днес, предвид големите предизвикателства, пред които е изправена нашата страна, този политически процес следва да бъде закрилен и постиженията на демокрацията следва да бъдат укрепени. Преди всичко сме изправени под предизвикателството за недостатъчният економически растеж и безработицата. А економическото възстановяване неизбежно минава през чуждестранните инвестиции, подобряването на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност на новозавършилите вишисти и консолидирането на мира в региона. Стабилността и мира в целия регион е важен елемент за економическото възстановяване на страната ни. Сигурността е сред основните ни цели и борбата срещу тероризма е в, в, в сърцевината на дейностите ни предвид регионалният и международен контекст в момента. Тунис жертва на терористични атаки е поела ангажимент да се бори срещу всякакъв вид тероризъм. Едновременно с това, борбата срещу тероризма и екстремизма може да постигне успех само ако се впише в един по-цялостен и последователен подход, който надхвърля целите свързани пряко с сигурността и която обхваща и по-общи цели свързани с превенцията. Едновременно с това трябва да настояваме за по-тясно сътрудничество между отделните страни и партньори. Всички ще спечелим от а, стабилизиране на Либия, тъй като то ще допринесе стабилизиране за целият, целият регион. Днес е много важно да положим всички възможни усилия, за да осигурим необходимите условия за успех на вътрешно-либийският диалог, за да намерим мирно решение на кризата в тази страна. Дами и господа членове на Европейския парламент, Задълбочаването на партньорството с Европейския съюз представляваше един важен исторически избор за Тунис. Отношенията ни бяха белязани с нов подем през последните години, белязан от увеличаването на броят на срещите на всички равнища, включително и между парламентарните. За подобряването на отношенията ни свидетелстват и различните предприяти дейности и срещите на различните подкомисии и отраслови организации, които ни дават възможност да водим разговори по конструктивен начин за конкретните методи, чрез които може да обогатим нашите отношения. Привилегионното партньорство, започнато през 2014 година, ни, ни помогна да впишем отношенията ни в една дългосрачна стратегия, основаваща се на демокрацията и основните права, на които всички държим. Това партньорство, освен това, отвори много важни перспективи за подобряване на сътрудничеството и отваряне на партньорството за нови иновативни сектори. Прилагането на различните програми за сътрудничество, предприятие от страна на Европейския съюз в контекста на привилегированото партньорство подписването в края на 2015 година на пет финансови конвенции, обхващащи различни отрасли, ясно показа подкрепата, която оказвате на Тунис в изчерпателните ни програми за реформи, в частност реформите на сектора на сигурността, която предвид е, предизвикателствата, свързани с сигурността, под които сме изправени, е една от водещите за нас програми. Надявам се, че тази програма ще бъде разширена и до, към други отрасли, свързани с сигурността в Тунис. Предвид ам, размерът на предизвикателството, което сме изправени, Туни се нуждае от подкрепата на Европейският парламент чрез по-голямо сътрудничество на европейските инвестиции, включително и техническо сътрудничество в подкрепа на развитието на страната, за да отговори това развитие на амбициозните цели, свързани с нашето партньорство и отговарящо на уникалните специфики на демократичното развитие в Тунис. Също така би следвало да отбележим текущата преразглеждане на европейската политика на добросъседство. Този преглед би следвало да се впише в по-цялостният контекст на преразглеждането на, на настоящите ни бъдещи отношения. За целта трябва да направим инвентар на общите ни интереси, както и да вземем предвид респективните ни приоритети тъй като общата ни цел, разбира се, е Средиземноморието да се превърне в едно пространство на сближаване, сигурност и мир. Дами и господа, членове на Европейският парламент, позволете ми не накрая да ви благодаря най-искрено за неотстъпната подкрепа на Европейския парламент за тунизийската младеж. Тунизийската младеж, която заслужава цялото ви внимание и подкрепа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министър-председател. Откривам дебата. Думата има господин Бреда. Благодаря, господин председател, господин министър-председател. Добре дошъл от името на Европейската народна партия. Първо бих искал да ви кажа, че се радваме много, че можем да разменим мисли с вас днес е, е, защото ние водим е, цялостен преглед на нашата политика по съседство. Тук вече сме водили много разговори върху необходимостта за по-голяма гъвкавост на тази политика за съседство именно е, за да ни зададе възможност да видим е, индивидуалния път, който е извървян е, от партньорите ни на изток и на юг. Мисля, че други колеги ще кажат също нещо по този въпрос. Искам да ви кажа, че се радваме на важната и положителни промени във вашата страна, особено е, редовната смяна на партиите, които ръководят страната. Искам да поздравя народа на Тунис е, за тази установена вече демократична практика. Е, сега, Искам да ви задам въпрос, искам да ми кажете за скорошното начало на разпитите на е, потерпевшите от диктатурата, както се изразява правото. Е, това е, е специален вид правораздаване. Бих искал да чуя малко повече подробности. Благодаря. Искам да помоля всеки да говори не повече от две минути и освен това ви уведомявам, че приключвам списъка с записалите се за въпроси. Следващия оратор. Господин председател, господин министър председател най-напред е, добре дошъл. Е, добре дошъл е, на тази среща. Благодаря ви за казаното от вас от 2011 от 4 години насам, е, е, тунизийската демократична витрина е чест е, за партньорството между Европейския съюз и голяма страна като Тунис през всички тези години ние преживяхме с удоволствие този преход към демокрацията, този демократичен живот, е, който според мен е, се утвърждава благодарение на дейностите, които се провеждат е, от всички в тази хубава страна, която е Тунис. Както и вие казахте, е, много е важно отвъд е, демократичната витрина партньорството между Европейския съюз и Тунис да се засилва. Вие напомнихте петте финансови конвенции, които бяха подписани през април 2015 година. Едновременно с това се вижда, че сигурността с вашия съсед Либия е в сърцевината на демократичния процес и на развитието на Тунис. И е, за това бих искал да ви задам въпрос е, именно по тази тема. Уви, е, виждаме, че е, хаоса в Либия все повече се отразява на действителността в Тунис и това води до положение, което можем да наречем е, парадоксално. Знаем, че е, на 18 май е, 600 и 15 граждани на Тунис бяха арестувани от милиции в Либия. Едновременно с това виждаме, че има е, демократично сближаване между вашето правителство и правителството на Либия, което се ръководи от е, същите милиции. Дали това не е упражнение по екилибристика, което се налага на Тунис в тази сложна международна обстановка? В край на краищата как да се избегне напрежението с правителството в Либия, е, с усилията на международната общност, е, е, защото ние знаем, че тези сили в Либия не са еднородни. Там има най-различни формации в е, западната част на Либия, в източната групата Амазир, така че е много важно да разменим мисли помежду си върху политиката за сигурност и върху тези взаимоотношения. Благодаря, господин председател. Господин председателя, ако обичате, бъдете любви любезни към колегите си. Е, хубаво е да говорите, но е хубаво да дадете възможност и на колегите ви да вземат думата. Две минути. Две минути и 40 секунди говорихте вие. И затова, господин Танок, благодаря, господин председател. Господин министр-председател, от все сърце добре е дошъл. От името на Европейската група на консерваторите и реформаторите винаги съм бил приятел на Тунис. Бих искал да поздравя вашата страна за редкия успех по време на арабската пролет и особено победата на вашата партия през октомври, е, е, защото по този начин светската демократична традиция се утвърждава. В духа на тази традиция вие спечелихте е, на избирателните урни и това е забележително. Имам два въпроса. Първо положението в Либия. Е, вчера се срещах с е, посланника на Либия, който, уви, преди това е бил в красивия Тунис, след това е бил в Трипали и му зададох въпрос във връзка с сигурността и факта, че в Италия са арестувани арестувани е, за подозрени лица е, в терористичния акт срещу музея в Тунис. Е, може би те са в една от лодките пълни с бежанци. Колко сериозен би бил проблема от инфилтрирането от ИСИС, от терористичните групи Ашария в Либия и да вкарват терористи в Европейския съюз под формата на бежанци или мигранти в Средиземно море. Каква е позицията на вашето правителство е, по позицията на Европейския съюз да разшири е, военните операции е, срещу лодки с беженци по глава 7 на резолюцията на ООН да се мобилизират те не само в открито море, но също така и на пристанищата. 20 кораба са в териториалните води на Либия. Може би ще бъде много полезно подобно подобно на операцията Аталанта в Сомалия. И второ място, оттеглянето от страна на семейството на Бенали. Е, милиони са изтеглени от вашето правителство, през, от вашата страна през последните години. Вие ще е, сътрудничите ли с някои правителства, като например с правителството на ООН, на Великобритания? Ja, yeah, Je vais parler au flamand, si je peux. Благодаря, господин председател. Позволете да говоря холандски. Благодаря, господин министр-председател, че сте тук. Добре дошъл сред нас. Благодаря ти, че отделяте време специално за нашата комисия. Винаги ни е интересно да разговаряме с министър-председател на важна страна, като Тунис, която е важен търговски партньор и съсед на Европа. Имаме обща граница и не бива да подсиняваме вашия регион. Смятам, че вашата страна може да бъде сериозен пример за своите южни съседи и да изигра изключително важна роля за така необходимата стабилност в района. През 2014 година посетих Тунис. Там има големи проблеми, нова конституция, демокрация, проведоха се прозрачни и демократични избори, правната система все повече се доближава до европейската. И след всичко това положително, което казах, позволете и някои бележки, защото нали за това сме ви поканили тук. Все още има журналисти и активисти, които рискуват да бъдат лишени от свобода ако поискат да упражняват а, свободата на словото. А тази свобода е изключително важен правен принцип. Така че искам да попитам какво се прави във вашата страна по този въпрос за налагане на а, свободата на словото в вашата страна. И втори въпрос от а, месеци Европейския парламент се занимава с въпроса за бежа вълна. Опитваме се да имаме политика за обежище на европейско ниво. Каква е връзката с вашата страна? Председателят, благодаря. Следващия оратор. Госпожа Вержия, благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин министр-председател. За нас е удоволствие да сте днес, че сте днес сред нас. Аз е, отдавна съм е, приятел на тунизийският народ. Участвах е, във всички мисии за наблюдение, наблюдение на изборите от 2011 година насам, така че съм наясно с всички трудности, които преживяхте, но и с великолепният ви възход и забележителната капацитет на гражданското ви общество да се мобилизира и да проявява съпротива в случай на нужда. Тунис се намира в сложно положение. Не знам дали страната ви може да служи за модел, за пример за подражение. Не, не знам а, кое е най-правилното определение, но знам със сигурност, че Европейския съюз трябва да помогне на Тунис в затрудненото положение, в което се намира и то по интелигентен начин, взимайки предвид всички особености и, несигурно, и положението в региона. В момента в страната постигна постигнали известна стабилност, но ви остава още много да постигнете, особено от економическа гледна точка, тъй като причините за революцията в Тунис през 2010-2011 година все още са на лице. Ако не се лъжа, през последните няколко седмици над 100 социални конфликта избухнаха в страната, особено в най-бедните региони особено региона в Редеев, където проблемите все още не са разрешени. Така че има много голямо отчаяние, особено сред младите хора и смятам, че трябва да се положат особено големи усилия за преодоляване на тези проблеми и се надявам винаги да за вас приоритет да бъде социалният диалог предвид контекста в Тунис друг приоритет. Както казаха и колегите, трябва да бъде реформа на полицейските сили, реформа на съдебната система, което не може да се осъществява само в контекст на борбата срещу тероризма но и сред други аспекти, включително и свободата на словото, като спомена колегата от групата на либералите. И смятам, че всички тези въпроси трябва да са в сърцето на партньорството ни партньорство между Европейския съюз и Тунис и то в истинска логика на взаимно даване. В противен случай няма как да приемем и да обважим протетите на всички на, на Тунис. Председателят, всички си говорите с минута по-дълго от предоставеното ви време, което не е справедливо спрямо колегите. Благодаря. Добре е дошъл, господин министър-председател. Поздравявам ви от името на а, политическата група на Зелените и Алианса на свободните европейци. Имам три въпроса. Вие казахте, че е необходимо в Либия да се постигне стабилност. Много е хубаво, че във вашата страна намират обежище над 1 милион либийци, намират и работа, и поминък. Въпросът ми е Получава ли Тунис достатъчно международна подкрепа, за да понесе това време, например в здравеопазването, в образованието и прочие? Втория въпрос е свързан с сигурността, борбата с тероризма. Вие казахте, че тя е изключително важна и разбира се, че заслужава подкрепа. Смятам, че и туниското гражданското общество съзнава това. И въпреки това чуваме че а, така, има предупреждение да няма свръхреакция на държавата. Например, проекто законът за а, защита на силите за сигурност а, търпи критики от страна на гражданското общество, защото и аз съм съгласна, защото предвижда твърде а, строги наказания, примерно за лица, които издават държавна тайна, без да е дефинирано, що е то държавна тайна. А, така че съществува опасение, че и работата на журналистите може да се затрудни. Така че въпросът ми е свързан с защита на свободата на словото. Няма ли да има нов законопроект, който да уважава международните стандарти? И последен въпрос във връзка с, с спирането на хората, които мигрират към Европа. Европа самата има по-различна политика. Напоследък има сътрудничество за създаване на бази за излитане на дрони. Как гледате на този въпрос? Господин Бургез. президенте. Благодаря, господин председател. Добре дошъл сред нас в нашия парламент. С много голям интерес и задоволство чухме вашето встъпление, особено когато чухме, че се ангажирате за борбата против тероризма. Това е проблем, който е много важен за моята страна Италия особено след чудовищното нападение над музея Бардо в Тунис. Впрочем, нашите съболезнования на вас и на семействата на всички жертви. Виждаме, че тунисското правителство предприема мерки, опитва се да проведе раз, разследване. Това, което искам да попитаме, как се отнасяте към а, за подозрения терорист, който е задържан в Италия. Той е заподозрян в участие в атентата на Бардо. Смятате ли, че трябва да искате неговата екстрадиция и какво знаят вашите разузнавателни служби за инфилтрираните терористи? А, и е, тяхната връзка с трафикантите на хора, които прекарват бежанци през Средиземно море. Чуват се най-различни места от органите в Европа, които отговарят за нелегалната имиграция. Понякога казват, че има такава инфил... инф... инфилтрация, друг път казват, че няма такова нещо. Вие как смятате? E, panie premierze, e, serdecznie dziękuję za pańską obecność na tym posiedzeniu. Господин министър-председател, много ви благодаря за присъствието днес сред нас на това съвместно заседание на Комисията по външни работи и двете подкомисии, Комисията по сигурност и Комисията по права на човека. Бих искал да чуя мнението ви по проблемът с трагедията, която представлява миграцията. Много е важно да се предприемат мерки за превенция на миграционния поток. Трябва да се предприемат мерки за да се обезкуражат тези хора да се опитват да прекусят Средиземно море, защото в момента, когато започнат да го правят, единствено, което може да сторим ние от наша страна е да спасим живота им. Така че трябва да има превенция в страната на происход на тези хора. Въпросът ми е, какви мерки за, за превенция можете да предприемете, И следващият ми въпрос. Как... Възнамерява ли вашата страна да започне преговори с Европейския съюз по улесняването на визовият режим и евентуалното сключване на споразумения за повторно приемане, тъй като двете въпроси, както знаете, са свърз... взаимосвързани. И накрая бих искал да пожелая на вас и на страната ви Тунис да се превърне в истински модел за демократичен преход в региона на Северна Африка. В този толкова труден контекст, особено предвид туристичната драстичният атентат в музея Бардо, който отне живота на европейци, включително и на хора, идващи от моят избирателен регион. Благодаря ви. You, uh, Благодаря ви, господин председател. Господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент. Приветствам сближаването на Европейския съюз и Тунис и бих искал да ви поздравя за изборната победа и за демократичният преход в страната. Искам да задам три въпроса, които не са свързани само с вашата страна, а с целият регион. Много хора на Запад се радваха, когато започна арабската пролет, но после видяхме как тя се превръща в една арабска зима. И въпросът, който се задава сега е дали демокрацията води до несигурност. и че може би сигурността в региона е по-важна от демокрацията. До къде може да ни доведе една, един подобен начин на мислене? Вторият ми въпрос. Редица страни имат проблеми с екстремизма и тероризма, ислямизма. Как се прави разграничението между тези явления и как може би да ни помогнете да го направим? Следващият ми въпрос е свързан с ИДИЛ ДАЕШ. Очевидно, че има тенденция че Даеш успява да вербува хора от целия свят. Въпросът ми е как успява да го направи и как може да се противопоставим ние на посланието, което отправя Даеш с альтернативно послание. Благодаря. Uh, the floor has Mr. Fizas. Думата има господин Физас. Благодаря ви, господин председател. Господин министър-председател, Възхищавам се на вашата страна. Отблизо следя усилията, които полагате, за да се превърне вашата страна в водач на арабските страни по пътя към демокрацията. Аз лично съм член на Комисията по международна търговия и въпросът ми е следният. Готови ли сте да подпишете споразумение за свободна търговия с Европейския съюз? Благодаря ви. кузо. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя министъра-председателя тук сред нас и да изкажа подкрепата си към демократичните процеси в този така сложен регион. Имате нашата подкрепа в борбата си срещу тероризма. Два кратки въпроса. Какъв е полицейският и военен капацитет за защита на демокрацията в този сложен контекст? И втори въпрос, свързан с Либия. Вие а, подкрепяте усилията в ОНЕ. Смятате ли, че може да се намери решение в е, е, региона и на трето място как оценявате подготвената от Европейския съюз операция, в която евентуално ще се включат и военни действия? You, господин Смит, благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратък с няколко кратки конкретни въпроса. Господин министър-председател, добре дошъл вашата страна е достойна за похвала. Бяхме впечатлени от демократичните избори, които проведохте и от гражданското общество, което е много дейно и страната ви се превърна в истинско ядро на НПО на световно равнище и това, разбира се, обородетелства и вашата страна. Има обаче сериозни притеснения, свързани с сигурността, която в някаква степен дори поставя под заплаха свободата на словото, свободата на журналистите и свободата на НПО. Така че въпросът ми е, можете ли да ни уверите, че осъзнавате колко важна е свободата на словото не само за тунисското общество, но и за света като цяло и какво може да направим ние, за да подкрепим подкрепим свободата на словото и в Тунис, и в света като цяло. Äh, Думата има Ковин Мике. Благодаря. Ваше превъзходителство, вие сте министър-председател на Суверенна република Тунис. Да допуснем, че някои европейски страни е, е, направят десант и разрушат е, частни лодки или лодни кораби. Вие ще преглътнете ли такова брутално нарушение на суверенитета на Република Тунис или съобразно европейските стандарти вие е, искате извинения, искате обещетения и така нататък. И втория въпрос, по-добре ли ще бъде е, Тунис е, да бъде като умиращата република или свободна танганайка. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Дами и господа, дами и господа депутати в Европейския парламент, най-напред бих искал да ви благодаря за проявения интерес към моята страна Тунис. Ще се опитам, доколкото ми е възможно, да отговоря на многобройните въпроси. Ето дискриминацията. Ето дискриминацията. И така, най-напред, е, бих искал да напомня, че положението на Тунис през преходния период е много специфично. Ние се умяхме да извършим политическия преход. Това беше трудна игра труден пас. Е, мин, трябваше да посветим 3 години и няколко месеца, за да приключим този преход, но той е, протече при добри условия, както вие сами казахте. Не бяха идеални, но все пак е, направихме всичко необходимо, за да може прехода да се извърши при възможно най-добри условия и се радваме, че успяхме да приключим фазата на политически преход, който е много важен за историята на страната. Много беше важно прехода да се извърши именно при такива условия. Но работата започва едва сега. Има още много работа. Много работа ни остава и то на всички нива. Първо има много голямо политическо предизвикателство. Имаме конституция, това е така. Но но да се приложи на практика нейното съдържание съдържа много затруднения и много опасности. Това, което правим в момента, чрез действията на първото правителство на Втората република, е, е, е много строго да се придържаме към съдържанието на тази конституция. Това съдържание гарантира правата и свободите, които тунизиците трябва да имат, подобно на всеки гражданин в демократична страна. В момента ние прилагаме на практика, т.е. правим конкретно съдържанието на тази конституция. Направихме значителна стъпка, но ни остава още много работа. Всички институции, предвидени по Конституция, е, трябва да е, станат нещо конкретно е, на място. Създава се правосъдна система, създава се конституционен съд и изобщо цялата практика, която е предвидена по Конституция, трябва да се осъществи. Има много работа по децентрализацията. Вече сме подготвили основни, основни неща, за да се пристъпи към тази децентрализация, но преходът ще бъде дълъг. Е, в политическата сфера е, сме предприели много неща е, заедно с Европейския съюз и с всички останали приятели, които ни оказват подкрепа на тази фаза и в това трудно положение. Въпросът за сигурността, този въпрос е много деликатен и много труден. Вие знаете, че не може да се говори за свобода и за демокрация без сигурност. Не може да се говори за развитие, за инвестиции без сигурност. Така че е, едно от първите неща, е, които избра новото правителство, е, беше сигурността. Сигурността се превърна в един от нашите приоритети. Ние започнахме работа и вече сме разработили ясна стратегия за борба срещу тероризма. Борбата срещу тероризма за нас е приоритет. Е, както е, вие казахте, терористичния акт, е, който стана в Бърдо, е един пример. Терористите са хора, които не мислят доброто на Тунис. Те извършиха този акт, защото те завиждат на нашите постижения, те завиждат за това, че Тунис прави значителни стъпки към демократизацията на страната. Този варварски акт в музей е, е, е, за да се достигне максимален брой представители на различни нации. Това е една ниска цел искат да засегнат Тунис в приоритетна сфера, която е двигател на економиката на страната, да могат да посегнат на граждани на колкото се може повече националности и съответно ние взехме необходимите мерки, ние е, приехме стратегия, като най-добрата защита е нападението – ние взехме важни мерки, дори обезглавихме най-важната организация. Е, нейният ръководител беше преследван, седем пъти обягна на полицията и на Националната гвардия това, че обезглавихме тази организация, е изключително важен факт за продължението на борбата. Е, дори е, армията нападна групировка, там, е, където те се бяха установили. Това е много важно за е, духа на войните и за духа на самите терористи, е, защото те знаят, че не могат да извършват терористични актове, когато и да било. Полицията може да ги нападне и дестабилизира. И това, което извършихме в последно време, вече дестабилизира терористите. В економическата област подготвяме нота за ориентация – подготовката за нова стратегия, която започва през 2016 и приключва 2020 година. Петгодишна стратегия, където се очертават основните линии на избора, който ще бъде направен за насоката на страната през следващия период. Но тази ориентация ще бъде обсъдена на всички нива трябва да се подготви стратегия за развитие, която има две съставни части. Първата е програма за развитие. В нея имаме проекти за отделните региони Както знаете, ние имаме 14 региона в страната, където трябва да има специфична намеса, както е предвидено и по Конституция. Е, трябва да се даде предимство на някои региони, за да могат те да достигнат останалите, защото са е, изостанали през последните 50 години. И за всеки регион ще има проект за регионално развитие, е, което ще има предвид е, потенциала и възможностите на съответния регион. Така че извън тези е, конкретни регионални проекти, е, чиято цел е да се насърчи развитието на тези необлагодетелствани региони, ще има 15 е, големи проекта, които ще бъдат проекти на цялата национална територия, и е, според тази стратегия за развитие, до край на 2015 година ще се свика международна конференция за финансирането на тези е, регионални програми и проекти. Но най-важната част, която е, трябва да се води успоредно с проекта за развитие, са реформите. И ние имаме значителна програма за реформи. Някои от реформите вече започнаха реформи на банките, на данъчната система, на инвестиционния код, на социалното осигуряване. Е, това са важни дейности, които трябва да се водят успоредно с проектите и програмите за развитие. Това е, което подготвяме в економическата сфера. Сега, Бих искал да отговоря на някои конкретни въпроси, е, които бяха зададени от е, вас. Проблема с миграцията. Е, много от изказалите се засегнаха този проблем. През февруари 2011 година Тунис преживя нещо подобно на това, което преживяваме в момента. Вие помните, че само за два дни повече от 20 000 тунизийци емигрираха към Италия. Това беше много сериозен проблем за италианското правителство. И тогава започнахме преговори, стигна се до споразумение с италианското правителство, което се прилага и до сега. Е, тоест, е, трябва е, да се идентифицират хората на място и да се установят взаимоотношения по силата на споразумение между двете министерства на вътрешните работи и да се репатрират тези, които са припознати като тунизийци. Това се прилага и до момента. Последните цифри, които ми бяха съобщени са през 2014 от 1200 тунизиеца, които са направили опит да емигрират в Италия, мисля, че около 1100 или 1150 са репатрирани и прияти от тунизийските власти. Положението им е било проверено. и е, са били интегрирани от, отново в страната. Е, така че отговарям на вашен въпрос, който беше зададен от много депутати. Е, какво да направим, за да предотвратим тези миграционни потоци и какво да направим, за да интегрираме обратно тези граждани в обществото? Защото ако не се подготви тяхната реинтеграция, те ще заминат отново. Така че най-добрият начин да се предотврати емиграцията е да се търсят решения на място, да създаваме проекти, за да може хората да намират работа у дома, е, да осъществят някакъв проект е, в страната си. Това е много важно. Тоест, е, след като някой емигрира и след като бъде репатриран, ние обсъдихме въпроса с италианското правителство. Трябва да се търсят възможности за интегрирането на тези лица в родината им. Имаме проекти, при които се постигна успех. Има лица, които бяха репатрирани и които отново заминаха. Може би са трима-четирима, отново, отново емигрираха. Така че Подготовката е нещо много важно и е, проектите за развитие за 14-те региона, които споменах, е да събудят интерес у гражданите, да се създадат условия, за да си останат те в къщи и е, да не е, поемат пъти към неизвестността. Отново, опасността, за която се спомена – опасността от тероризъм чрез емиграция е риск, който съществува. Нека не се самозаблуждаваме. Терористът, който е бил арестуван в Италия и който е взел участие в атентата в музея, е конкретен случай. Той е бил в Тунис Е, после заминал за Либия. Е, завчера арестувахме четвъртия терорист, който е взел пряко участие в случая с музея и който също се е върнал от Либия. Така че е, тази опасност от от, от, от, от, от смесване или да потъне някой в тълпата е абсолютно ясен и трябва да бъдем бдителни. Трябва да бъдем бдителни. Т.е. терористите и особено емигрантите да си останат от тях. Е, въпрос, който беше зададен от много депутати, позицията на Тунис е, във връзка с действията, които Европейския съюз възнамерява да предприеме, за да спре тези последователни вълни от емиграция. Позицията на Тунис винаги е била ясна. И ние го заявихме и на Италия. Намеса. Намеса военна намеса, за да се разреши проблем, който може да се разреши чрез действия за развитие или чрез е, превенция, чрез предотвратяване, е, ние сме всяка, винаги против е, всяка военна намеса. Винаги всяко против всяко военно действие или за да се е, е, разреши политически конфликт или проблем с емиграцията. Е, вие ни зададохте въпроса за позицията на Тунис спрямо конфликта в е, Либия. Позицията на Тунис е съвсем ясна. Ние сме против всяка военна намеса за разрешаване на конфликта в Либия. Е, конфликта в Либия е политически проблем и може да се разреши само по политически път, чрез преговори. И в момента ние оказваме помощ. Отговаряме на въпроса ви за е, сближаването на Тунис е, с правителството в Либия. Това не е вярно. Това не е вярно. Какво сме направили? Ние сме приели и представители и на двете правителства, и на Тужи, и на Тубург. Във връзка с тунизийската инициатива, при пряко сътрудничество с ООН, ние се опитваме да сближим позицията на двете правителства. За нас това е много важно, да се намери разрешение в Либия възможно най-бързо, но единствено е, чрез политически действия, е, чрез преговори, но с търпение. Сигурен съм, че с търпение може да се разреши този конфликт. И накрая знам, че времето е ограничено и трябва да го спазвам, Накрая бих искал да благодаря на всички депутати за проявени интерес към Тунис. Тунис е млада демокрация, остава ни още много работа на всички нива – политическо, економическо, социално и в областта на сигурността. И ние разчитаме много на сътрудничеството и на подкрепата на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент, за да ни помогне да приключим този преход, за да може Тунис да остане пример, за да се посочи и на останалите, че има политическо решение, че по политически път могат да се извършат е, чувствителни промени, без да се използват други средства. Благодаря ви за вниманието. Е, Господин министр председател благодаря ви. Много ви благодаря за заседанието. Те беше много ползотворно. Успех в по-нататъчните ви заседания. Thank you very much.